Благодаря, господин председател. Винаги съм си мечтал да бъда депутат в парламента и в най-смелите ми мечти, дори и председател на парламентарна комисия. Тази мечта така и не се сбъдна, но така или иначе съм тук. Говорим за екологизацията на нашата банка и то броени дни около решението по този въпрос. Наистина, срещнахме се преди Парижката конференция КОП-21 и днес отново обсъждаме темата. Надявам се това да има въздействие и върху Мадридската конференция, която се провежда тази година. Миналата седмица парламентът прие резолюция, която е, обяви климатично и екологично извънредно положение. Аз съм напълно съгласен е, с е, тази оценка. До 2030 година е последната ни възможност да избегнем катастрофални климатични промени. Това е важно и за опазването на биоразнообразието и екосистемите. Това ще бъде обсъдено в Юнан, Китай е до година. Все амбициозни цели във връзка с е, среща на върха за климата. И ние можем да постигнем тези цели, ако работим заедно. Преди няколко седмици бяха проведени разискванията в пленарната зала, последвани от важни промени в нашата банка. Осъзнаваме, че пътят ни е труден, а и 28-те държави членки не винаги е, са единодушни по въпроса. Така или иначе, успяхме да спечелим огромно мнозинство и сме много благодарни за резултата от вашето гласуване. Тримата заместник-председатели и целият екип на банката имат голям принос. Присъстващия тук е, заместник-председател работи неуморно за екологизацията на нашата дейност и за прехода от изкопаемите горива към нови. Друг заместник-председател с ресор климат би трябвало да е тук в момента. Обаче тя вече е в Мадрид, защото започна срещата в Мадрид. И третият заместник-председател – работи по е, стабилното екологично финансиране и много настойчиво работи за постигането на високите цели в тази връзка. Ако има въпроси, които излизат извън а, е, моето разбиране или трябва да навляза в а, е, повече подробности, те ще ми съдействат. Can... Не можете да си представите с а, а, какво радостно чувство 4000 служители в банката поеха новината за промяната в а, а, нашата кредитна политика. Спираме финансирането на некоригирани енергийни проекти за изкопаеми горива от 2021 година нататък. Преди 4 години в Париж ние бяхме основният двигател на промените в политиката. Надявам се, че и този път ще бъде така. Нашите цели са ясни. Първо, ще увеличим относителния дял на финансирането за климата и околната среда, нейното устойчиво развитие, до 50%. Някои казват, че Европейската инвестиционна банка трябва да се превърне в климатична банка. Дори и това да не фигурира в името, десетилетия наред, ние вече сме климатична банка. Ние сме най-големи инвеститор в климатични проекти и ще продължим така. 15% приблизително от портфолиото ни бяха посветени на тази цел. Париж вече докладвахме много по-голям относителен дял и той ще продължи да расте. Един трилион евро е, се предвижда да бъдат инвестирани до 2030 година. С малко треперещ глас обявих е, тези данни е, пред Общо събрание на ООН и Причината беше обяснима, все още нямахме е, пълното одобрение, но е, сега вече то е факт. До края на 2020 година трябва да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение. Тази програма е много важна, защото се ангажираш, ако се ангажираш с това половината от кредитирането да бъде климатично, това означава, че останалите 50% не бива да бъдат компрометирани по никакъв начин. 50% с чиста съвест и 50% с гузна съвест в никакъв случай не е добро решение. Трябва да е съвсем и ясно какво правим е, с е, е, финансовите инструменти. Когато ние предложихме за пръв път екологичните облигации – това на някой им се стори налудничаво, но нашето ръководство тогава беше решително и не отстъпи от а, тази позиция. Много скоро след това стана ясно колко важно е да има ясни правила за екологичните или така наречени зелени облигации. Не можеш да вземеш къс хартия, да го отсветиш зелено и да кажеш ето ви зелената облигация. Не трябва да е съвсем ясно, когато някой ви поверява парите си, какво правите с тях. Трябва прозрачност, отговорност и устойчивост. Това трябва да се проверява. И то по международни критерии. Какво означава екологичен или зелен? Нашите експерти работят е, много усилено по този въпрос и аз съм съгласен с Европейската комисия, че ни трябва солидна правна рамка за таксономията, така че зелените финансови инструменти да бъдат действително екологични. Ако ние компрометираме е, нашите екологични финансови инструменти, ще загубим е, всякакво е, доверие в очите на гражданите. Те няма да вярват в нашата климатична политика. Тези решения са важно послание, отправено към света. Това ще е и европейското послание в Мадрид. Ние сме водещи в борбата срещу изменението на климата и ще продължим да отстояваме тези позиции. Необходимите технологии, включително и технологичните скокове, които са необходими, са също тема, на която трябва да обръщаме неотславащо внимание. И Европа може да вземе челни позиции тук. В сравнение с периода преди 15 години има драстична промяна в технологиите, помислете си за 15 години напред. Това е чудесна възможност да запазим нашата конкурентна способност и да се възползваме от разкрилите си възможности. Това е амбициозното ни виждане за Европейския зелен курс. Смятам, че можем да изиграем много важна роля в постигането на климатична неутралност чрез подходящи инвестиции. Ресурсите обаче не са неограничени. Ето защо смятаме да привлечем и частно финансиране чрез консултантски услуги за проекти, които отговарят на изискванията за банково финансиране. Готови сме също така да използваме своите е, своя експертен опит е, и финансови възможности да подпомогнем Европейската комисия в реализирането на зеления курс. Постигането на паришкото е, целите на паришкото споразумение ще засегнат някои сектори и групи. Затова ние настояваме за справедлив преход, който да не засегне тежко групите в най-неравностойно положение – Пакета за енергиен преход включва възможността по изключение да се финансира до 75% от необходимите енергийни инвестиции в страните, които реализират прехода. Защото по принцип финансирането е около 55%. Тук говорим не само за възобновяеми енергоисточници. Говорим и за нови економически перспективи, растеж и работни места, защото ще се загубят работни места в производството на изкопаеми горива и ползването им в енергетиката. Не може някой, който цял живот е работил в каменовъглена мина, изведнъж да се преквалифицира и да се преориентира. Това е един дълъг процес, за който трябва да сме подготвени. Нашата група т.е. банката и фондът, в момента работим по една пътна карта за действията до 2025 година и за постигане на целите за поставения период 2025 година. Готови сме и да представим резултатите пред вас. Пътната карта до 25 година стъпва на вече постигнатото в изпълнението на климатичната стратегия – одобрена през 2015 година, тя постигна значителен, значителен напредък в изпълнението на поетите преди 4 години в Париж ангажименти. Трябва да работим в много тясно сътрудничество с институциите на Европейския съюз в Брюксел и Страсбург, защото очевидно дейността на банката – винаги е един триъгълник между кредитирането, което в крайна сметка ангажира ресурси на Европейския съюз и консултантска дейност. Т.е. ние не просто кредитираме, ние също така и консултираме по изпълнението на проектите. Какво означава зеления курс и а, програмата за справедлив преход? За сега имаме общите контури, но ние трябва да ги изпълним с а, съдържание заедно с а, господин Тимерманс и неговия екип. Трябва да обединим усилията си, защото когато говорим за тази визия, някои се изнервят смятат, че имаме нужда от психиатър, че това са налудничави приказки. Но когато с конкретно съдържание изпълним този нов зелен курс, когато той придобие плът и кръв, то тогава ще стане съвсем ясно каква е амбицията на Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието и съм готов да отговоря на вашите въпроси, тъй като времето ни е ограничено. Ако не успея да отговоря на всички въпроси, ще ви изпратя писменно отговори. Колегите от Брюксел и Люксембург са на ваше разположение. Благодаря. Май микрофона работи вече. <laughs> Seems to be working. Okay, so we start with... Започваме с координаторите или техните представители. Е НП Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател Хойер. В началото, или по-скоро в края, цитирахте един цитат на предишен социал-демократичен канцлер на Германия. Визията винаги е свързана с резултатите. Груп цитат. Винаги имаме нужда от визия. Урсула фон дер Лайен каза, че климатичната политика на Европа трябва да е в центъра на всичко и ние подкрепяме тази визия. Не трябва обаче да оставаме само с визията. Трябва да помогнем на конкретни хора. Темата за справедливия преход за нас е много важна в НП. И естествено трябва да се придаде малко по-голяма плътност на тази визия трябва да покажем на хората какво да правят, например, ако са работили в мината. Два конкретни въпроса към вас. През последните седмици ние подкрепихме ангажимента на ЕИБ, превръщането в такава климатична банка. Справо казвате, че ЕИБ вече няма да подкрепя некоригирани проекти, свързани с изкопаеми горива. Ако правилно съм разбрал какво означава това. Какво става обаче с улавянето и съхраняването на въглерода? Тази технология ще бъде ли подкрепена и от тук нататък? И втория въпрос – не е съвсем ясно какво ще стане с газа като преходна технология в комбинация с новите източници. Това е комбинация, която в някои държави е необходима. Не става дума за цел до 2025 година, но ако погледнем, например, настоящото положение с въглещата в Полша, Полша използва много въглеща, много малко газ и възобновяеми източници. И мисля, че това би представляло възможност за добри инвестиции, които са устойчиви, които би трябвало да бъдат насърчавани. Благодаря. От името на социалистите и демократите Юте Гютеланд? Не. Мохамед Шагри. Благодаря. Доктор Хойер, благодаря за уводните ви думи. Ние приветстваме прехода към една частично климатична банка или банка за климата на ИБ. Малко се притесняваме относно това, което влагате в термина нискоемисионни газове. Петър Лизе говори по този въпрос. Смятаме, че инвестициите в изкопаеми горива са приемливи трябва да се види обаче какво ще правим с тези некоригирани проекти. В момента много се говори за така наречената зелена таксономия. Казвате, че 50% от инвестициите на ЕИБ ще бъдат за екологични инвестиции, останалите 50% ще бъдат за други инвестиции. Ще проверявате ли дали тези други инвестиции са в раза с Парижкото споразумение или не? Затова въпросът ми е е, ще насърчавате ли намирането на ясно определение на така наречената кафява таксономия, наред с зелената таксономия? И това ще помогне ли за инвестиционната политика на ЕИБ, естествено? Е, Нил Стурвалц от името на Добновим Европа. Благодаря, Паскал. Извинявам се, че гласа ми звучи по-скоро като на стар гарван, а не на човек. Такъв е живота. Сложният път към неутралността зависи от много различни фактори, технологични, интелектуални и така нататък. Ще бъдат засегнати различни подотрасли в рамките на индустрията. Какво ще кажете вие за различните инвестиционни цикли? Вие споменавате в уводната информация различните условия за биоразнообразието. Банката би трябвало да отчете всички тези различни аспекти. Всичко това прилича на калейдоскоп, който се завърта от самото време. И когато времето завърти калейдоскопа, картината много се променя. Затова въпросът ми е изключително прост. Как ще се справите? тъй като факторите са общо заето противоречащи е, едни други му. Следващия оратор за разнообразие зелените ще сменят е, своя оратор. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Хойер. Ние, зелените, вярваме, че промените са правилна стъпка. Имаме някои въпроси относно изпълнението на вашите планове. На първо място, нещо за което говорихте, пътната карта. Кажете какво имате предвид точно, какви са следващите конкретни стъпки, за да се постигне тази цел от 50%, какви са сроковете за промените на други политики по кредитиране в други отрасли, като транспорта, например. Искаме да разберем освен това какво точно имате предвид, когато говорите за приравняване към целите на Парижкото споразумение? Съществува принципа наречен no harm или да не се нанасят вреди? Как ще се приложи той? По отношение на кредитирането на проекти, свързани с газа. Е, проектите по четвъртия списък, познат като PCI, все още ще бъдат ли финансирани или не? Какво да кажем за прехода към системи за отопление, които да работят с газ като източник и плановете до 2024 година. Не е ли на лице риск малко да изостанете тези портфели да загубят своя смисъл? Как се определят точно така наречените нисковъглеродни газове? По-настоящем няма точно определение. И това определение, когато то се появи, ще дава ли възможност да се продължи кредитирането във връзка с проекти възосновата на изкопаеми горива? Споменахте и климатичната стратегия на eBay и плановете за промяна. Какви са конкретните стъпки? Какви са целите в процеса на тази промяна? Благодаря от името на екара Александър Вондра. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателя на ЕИБ. Имам и конкретни, и общи въпроси. Опитах се да ви ги задам е, в рамките на пленарната сесия пред няколко седмици. Там присъстваха ваши колеги. Тогава не получих отговор. Аз съм от Прага. Е, Прага, знаете, е на кръстопът и не на един кръстопът, свързващата точка между Берлин, Прага, Варшава и така нататък. Току-що приключихме един транспортен проект, е, по силата на който Прага стана невъзможно за преминаване поради огромни задръствания, причинени от камиони на последно място. Имаше обещания за финансиране от страна на ИБ за околовръстния път на Прага. Ето го и въпроса. Ако се приключи работата по околовръстния път, Прага ще стане много по-екологично чиста. В същото време обаче по никакъв начин няма да се допринесе за целите от Париж. Автомобилите просто ще вървят в кръг. Значи ще се подобри климата в Прага, но не и климата на Земята. По силата на новата ЕИБ, за която всички говорим. Ще може ли да получим кредитиране за този проект или не? И подобни инвестиции изобщо ще подлежат ли на кредитиране? Благодаря. Извинявам се, че сменяме оратора. Силвия Сардоне. Благодаря, господин Хойер. Господин Хойер, четох, че имате намерение да инвестирате 1 трилион евро до 2030 година. Това е сумата, която в климатичната истерия, която се разрази в парламента, Европейската инвестиционна банка смята да вложи. Като имам предвид и общото положение в света, въпросът ми е следният – това така наречено извънредно положение, как дава възможност да се привлекат публични инвестиции. Да, усе, да обясня по-добре. Сега, тук се говори, всички ще измрем, трябва да направим нещо, извънредно е положението. И така се завъртаме в един затворен кръг. Аз не говоря за, може би, всички държави и членки, но, но например, за хидрогеологични проекти може да има някакво някакво изключение. Тази така наречена климатична банка не е ли само извинение и маска а, за пълното бесилие на финансовата политика и нейния провал? Това не отговаря на реалните потребности на европейските граждани. Може ли да обясните как ще може да свържете желанието за противодействие на масовия мор от климатичните изменения от една страна и от друга страна а, жълтите стотинки, казано в кавички, които държавите членки са готови да инвестират в този сектор. Благодаря. Благодаря и последния координатор Силвия Мудик от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хойер. Ако погледнем цялостното положение, мисля, че е добре че сте взели това решение. Необходимо е да се подкрепят проекти, които не разчитат на изкопаемите горива. Знаете, че имаме конкретни цели, свързани с климата, сроковете са много кратки. Необходимо е да се отчетат различните проекти и на последно място обществени поръчки – в държавите членки, които по никакъв начин не са екологосъобразни. Два въпроса имам. Първо, относно газа и на второ място във връзка с енергийната ефективност. Говорихте за цялостната цел до 2050 година. Ние лично смятаме, че целта до 2300 година е много по-важна и трябва да имаме пътна карта за това как ще се изпълни тази цел, защото иначе нещата просто ще ни се изплъзнат. Всички говорим за това, че Съюза трябва да е водещ. Целите обаче за сега не стъпват на научна основа и не са правилните цели. Всичко, което чуваме във връзка с пакета на новия зелен курс и зелената економика е много далеч от целите, които би трябвало да преследваме. И съответно не виждам как можем да се наречем лидери. Затова питам и за газовете. Какви са тези нискоемисионни газове? Наистина ли смятате, че системата CCS за улавяне и съхраняване на въглерода е точното решение? Аз не мисля, че по-настоящем имаме решения, които да са широко мащабни. Какво означават тези нискоемисионни газове и ще може ли е, да се финансират подобни проекти? Не е ли по-разумно директно да се премине към финансиране на 100% чисти проекти? Природния газ, възможно ли е да бъде решение в тази връзка? Втория ми въпрос е във връзка с енергийната ефективност. Аз приемам онова, което вие представяте, но какви са критериите за тази енергийна ефективност? Ще се очита ли целият жизнен цикъл, например, на сградите или на материалите? Председателя, ако ми позволите, ще преминем направо към останалите въпроси, защото няма да имате време за отговор. Значи така приключваме с списъка с оратори. Още около 9 човека са поискали думата. Моля една минута на човек, иначе няма да чуем отговорите. Много съжалявам, но такова е положението. Значи, знаете, че предстои гласуване. Нека да започнем с НП. Госпожа Майя Спираки. Благодаря, господин председател, за думата. Благодаря, господин Хоя, за това, че присъствате и участвате в този интересен дебат. Два конкретни въпроса. В моята страна Гърция имаме два района в преход. Единият район е района на Западна Македония и следващия Мегалополис. Искам да попитам, имате ли препоръки към местните власти, за да можете да предоставят на вашето внимание за финансиране нови проекти, които да са достъпни по силата на новите критерии. И на второ място газа и прехода. Ако се върнем към тези два региона в преход, за които споменах, те могат ли да използват газ и газови проекти, финансирани от ЕИБ, за да се улесни цялостния им преход? Благодаря. Силвия Спорек от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Наред с одобрението на новата енергийна политика на ЕИБ, на 14 ноември съвета на директорите на банката прие нова стратегия, която включва увеличаване на 50% финансиране посветен на природосъобразни и екологосъобразни проекти. 50% от цялото финансиране трябва да е за такива проекти до 2025 година. До сега целта е била 25% е, за финансиране само на, на такива екологосъобразни проекти. Това последното увеличение, за което говорим, 50% не е само процентно, но и е обхватно тъй като там се включват и проекти, които са проекти на така наречената екологична устойчивост, а това е отделен сектор. По силата на настоящата методология, която следва банката, по настоящем няма да може да се изчисли кога ще се постигне целта, затова искам да попитам каква ще бъде новата методология, за да се изчислява постигането на целите. Благодаря от името на Добновим Европа. Ян Хойтама няма го, значи Мартин Хойшик. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Много интересна беше тя. Искам да попитам как тази политика, нова политика на кредитиране, отлична е тя по своя характер, ще допринесе за качествения скок на държавите от Централна и Източна Европа. Аз съм от район, който зависи не само от въглища, от изкопаеми горива, но и е регион, в който има много енергоемки е, отрасли. Какво ще направите за подобни региони, за да минат те в новата ера на ВИ. Юта Павлос от името на Зелените. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Хор, за това, че сте наш гост. Бих искала да ви благодаря най-сърдечно за това, че споменахте Кун Мин, защото кризата с биоразнообразието малко е пренебрегвана във връзка с а, и по-скоро в сравнение с а, кризата с климата. Затова искам да попитам какви проекти ще финансира ЕИБ в областта на запазването на биоразнообразието. Ще финансирате ли проекти за опазване или проекти с замеделска насоченост, които целят да се увеличи биоразнообразието? Ще има ли проекти за финансиране на по-екологосъобразни градове, където да има запазване на отделни хабитати и така нататък. Ана Залевска от името на ЕКАРА. Пане е, Преводничонце. Господин председател, господин председател на Европейската инвестиционна банка, благодаря ви за присъствието днес. Имам няколко въпроса. Знам, че банката, която ръководите, е независима институция, юридическо лице, което управлява обществени и частни средства. Първият ми въпрос е следния. Надяваме се, че Европейската комисия в най-скоро време ще ни запознае с насоки и принципи. Явно няма превод на английски язик. Thank you all. Е, to е, pierwsze, е, pierwsze pytanie. Първият ми въпрос е следния. Как ще протече сътрудничеството ви с Европейската комисия? Как си представяте това сътрудничество? Вие управлявате огромни суми, така че аз очаквах по-конкретни неща. Продължавам да очаквам да кажете нещо конкретно. Вторият ми въпрос е свързан с природния газ. Безпокоят ни новините или може би слуховете, че банката възнамерява да откаже финансиране на проекти, свързани с природния газ. Това ме безпокои много, защото Польша е инвестирала много средства в проекти, свързани с природния газ. Следващия изказващ се е, представител на Ангое. Благодаря, господин председател. Всъщност в окончателния ви проект остават окончателните разпоредби, които не са в първоначалните разпоредби, а именно средства в природен газ, в течен газ за Ирландия, господин Шанон. Проектите се отнасят за десетилетия напред. Господин председател, вие казахте, е, че е, проектите свъртни с природния газ след 2021 година е, едва ли ще отговарят на стандартите във връзка с тези газопроводи. Всъщност, вие ще подкрепите поколения, които са по-малко от 125 мг въглероден газ, но 250 мг. Да, Въпросът ми е е, според експертите тези е, тези газопроводи няма да отговарят на е, стандартите и има прагове, които са определени от експертите. Според тях по този начин ще има значително до подобрение и намаляване на промените в климата. Така че какво ще кажете за тази цифра от 250? И накрая, последните трима изказващи се от НП. Жа Бенталя, благодаря, господин Хор. Моят въпрос е следния. По-настоящем ЕИБ още финансира климатични проекти извън съществуващата рамка е, искам да попитам какво ще стане с тях. Защо питам това? Защото ние в парламента решихме да отвоим финансирането за подобни проекти в следващия мандат. И естествено искаме защитата на климата да се лансира и насърчава в глобален план. И имаме нужда от допълнителни средства. Сезар Луена. Сезар Луена социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Не чух да кажете нещо за биоразнообразието. Възнамерявате да инвестирате значителни мерки в борбата срещу промените в климата. Освен това, се очудвам, че вие се съобразявате с избора за инвестиции на частни банки при условие, че вие сте публична банка. Как ще се съобразите с тройното А като оценка на финансова институция? Как ще насърчавате екологичния преход при условие, че тези заеми са много по-несигурни от обикновените кредити? Следващия въпрос. Е, е, Господин господин Хуитема. Благодаря, господин председател. Малките и средните предприятия са двигател на иновациите и могат да бъдат е, значително много добро решение за промените в климата. Как можем да сме сигурни, че средствата на Европейската инвестиционна банка отиват към правилните хора, т.е. към малките и средните предприятия? Благодаря ви. Председателя, благодаря. Ако обичате, ако обичате възможно най- точни отговори на всеки въпрос. Минималното време за отговор е 10 минути, максималното е 15. Благодаря, господин председател. Много щедро предложение. Знам колко е ценно времето в Европейския парламент. Доста голям букет от въпроси. Ще се опитам да отговоря, но няма да забравя нито един въпрос и ще получите отговор е, от моите сътрудници в Брюксел. Като цяло, обхвата на въпросите, включително и последния, показват широкия спектър от дейностите, които се очакват от нашата банка. Ние сме банка за климата, вече казах. ние не за първ път сме такава банка. Дълго време сме били такава банка и сме били в центъра на сцената. Едновременно с това се очаква да създаваме работни места в малки и средни предприятия. Очаква се да се борим против намаляването на производителността и конкурентоспособността спрямо нашите търговски партньори партньори, като инвестираме много повече в иновациите, но едновременно с това се очаква да допринасяме за една визия, за амбиция, да бъдем глобален играч – т.е. в е, такава обстановка да имаме стратегическа автономия. Според нас е, това е една от най-значителните амбиции, изразени преди години. Т.е. трябва да допринесем за това. Т.е. имаме различен набор от цели. Климат, иновации, економически растеж и заетост. Едновременно с това трябва да сме сигурни, че няма да се удавим в толкова цели и амбиции, т.е. да съвместим цели, е, които могат да изглеждат противоречащи си на пръв поглед. Интересен пример – нашите съседи, Западните Балкани, област, на която трябва да обърнем много по-голямо внимание. В е, Западните Балкани виждате страни, които се е, съюзяват помежду си, е, за да е, се доближат до Европейския съюз по силата на сближаването чрез иновации. Западните Балкани са особено амбициозни в областта на иновациите и се опитат да се доближат до Европейския съюз. Така че това е пример за съвместяване на нашите амбиции и, както казахме, на Общото събрание на ООН казах е, в Париж, следващата седмица ще го кажа и в Мадрид. Климата трябва да присъства във всяко нещо, което правим. С други да сме сигурни, че ние трябва да не подронваме успехите си в климата с действия в други области на, на бизнеса. Аз смятам, че ние трябва да бъдем е, економически двигател, технологичен лидер – и е, трябва е, едновременно с това да си представим, че ни трябват пътища, железопътни линии, въздух, пристанища. Това ще остане така, но това трябва да се прави устойчиво, по устойчив начин, така че ние сме мечтатели и е, вярваме в е, успехите в климата, в. Е, всички дейности, които съхраняват климата, като това се съчетава с възможно най-високи амбиции в технологиите и иновациите. Така че въпросът сега колегата от Польша зададе особено важен въпрос е, това е ситуация, която се отнася за целия Европейски съюз. За Африка това е нещо очевидно. Когато съм в Камерун или в Етиопия, когато виждате, че GSM-ите революционират обществото, защото дават възможност за достъп до информация, информация за здравето, за застраховките, за действията на банките, при условие, че няма достъп до реални банки. Това доведе до огромно развитие на малките средни предприятия, малък бизнес, микробизнес и най-вече достъп до пазара. Така че това е развитие, което е, създаде разлика. Така че е, Африка, която е била която е пренебрегвала толкова много неща, сега е, не инвестират в кабели, а инвестират в мобилни телекомуникации. Това става с нашата подкрепа. Но ние ще направим това, което вие ни позволите да направите. Не само вие като Европейски парламент, но и партньорите на Европейския съюз. Ние се колебаехме дали да отпуснем повече от 10% извън Европейския съюз, особено развиващи се страни. Ние трябва да спрем това след миграционната криза, която ви ние поехме. Европейците е, възприемат развитието като предизвикателство, какво е необходимо в Африка, защото развитието не трябва да бъде просто едно дарителство. Трябва да имаме предвид стратегията, развитието, така че развитието е друга област, където нашите цели се съвместяват. От само себе си се разбира, че всеки проект, свързан с развитието в Африка, в Латинска Америка или в източното партньорство, навсякъде, трябва да отговаря на стандартите, които прилагаме е, към е, е, екологичната допустимост в рамките на Европейския съюз. Това ръководи и действията ни извън Европейския съюз. И сега искам да се спра на укрепените активи, които вие споменахте. Това е нещо ключово. Хора и общности е, са добронамерени, е, понякога имат идеологически подход към е, промените в климата. Аз знам, че природата трябва да оцелее, но това трябва да стане с високи технологии и затова искаме да инвестираме в активи, е, които не трябва да бъдат е, е, зачерквани в банките в съвсем кратки срокове. Това е чисто професионален поглед. Ако знаете, че нещо след 50 години вече ще бъде старомодно, това е безотговорно кредитиране най-големите търговски банки в Европейския съюз или застрахователите, които ние финансираме, казват същото. Вие луди ли сте? Как финансирате такива активи, които знаете, че скоро ще трябва да зачеркнете? Така че трябва да бъдем много по-предпазливи. В противен случай трябва да ще доведем до загуба за банките, за накоплатците в Европейския съюз и това не може да бъде нашия избор. Третия въпрос за жизнения цикъл. Действително сега има една празна година, така наречената гапия. Но това е нещо принципно. В Европейския съюз ние никога не инвестираме от самото начало на инфраструктурни проекти. Искаме да видим какъв е жизненият цикъл на тези проекти и защо колко време могат да съществуват те. И моста, който се срина в Италия, можеше да се срине във всяка част на Европейския съюз, така че трябва да мислим дългосрочно, правилно и в някои части на енергетиката е, трябва да се мисли за отстраняване на някои активи и това може да излезе много скъпо. И накрая последния ми коментар и после ще дам думата на моя колега е, за прехода и особено въпросите свързани с енергетиката. Искам да добавя само едно. Ние сме много амбициозни е, имахме чудесна подготвителна конференция е, за Чили от Мадрид. Е, беше, присъстваше финансовия министр за климата на Ватикана. Събитието беше много амбициозно и беше много важно за всички нас. За всички нас това означава, че трябва да се концентрираме в много по-голяма степен към онова, което вече вършим извън Европейския съюз. Презалисяването, селското стопанство е много важно, амбицията ни за океаните. Е, ние предприяхме преди години амбиция за чисти океани с Франция, Германия. Така че ще продължим да развиваме всичко това – с амбициозна програма. Винаги ще бъда готов да ви съобщя какво ще правим преди да го предприемем. Давам думата на колегата, който ще отговори на въпросите, свързани с енергетиката. Благодаря. Много въпроси, свързани с природния газ, обновяемите източници, енергийната ефективност. По ролята на природния газ – трябва да сме ясни. Когато е, отпускаме кредити за енергетиката, ние не отхвърляме природния газ в е, и преходния период. Ние просто променяме целите. Природния газ трябва е, да е, няма да бъде решен от въглерод. Това е много важно за новите технологии. Искаме да сме сигурни, е, че в проектите се използват най-добрите технологии за пречистване от въглерод. Ние признаваме ролята на нисковъглеродния газ. Е, това е много важно за обновяемите сученици и за замяната им с слънчева енергия и с въздух. Какво означава ниско въглеродни газове? В документа ние предлагаме в поколението за двигатели, новото поколение, да се използват всички налични технологии, но се, да се имат предвид новите стандарти от 250 мг. Е, това е, е, заменя настоящите стандарти. Но доколкото знаем, ако всички проекти трябва да спазят този стандарт, трябва да използват разли топла вода, въглеродна, това е изключително ефективна технология. Тогава се намаляват общите емисии Второ, е, като се блендират обновяемите газове, биогазове, синтетичните газове, е, да се използва един микс е, за новото поколение двигатели, тогава се постигат по-низките стандарти. И третия начин е съчетанието с улавяне и складиране на въглерод. Ние Признаваме, че тези технологии са много скъпи в момента, много от тях все още не са достатъчно зрели и за това зачетаваме, че ние е, сега е, можем да е, отпускаме средства чрез национални средства, но и чрез финансиране от наша страна с различни инструменти и така проектите стават много по-интересни. Защо е, приемаме този стандарт от 250? Защото устойчивото финансиране трябва да бъде зелено финансиране, т.е. да има положителен принос към действията за климата и изобщо за постигането на целите на екологията. Този стандарт от 250 отговаря на целите в Париж – там стандартът е по-нисък. Не вреди, не вреди, но ноцере. Въпросът е, че основната цел е да не се вреди с този стандарт от 250. Ние финансираме ново поколение от двигатели с обновяеми източници. От друга страна, ако финансираме е, комбинирани двигатели, който отговаря на 250, отговаряме на Парижкото споразумение, но това все още не е зелено финансиране. Енергийната ефективност. Тази област е много интересна. Може би е, ние обръщаме достатъчно внимание в нашето кредитиране. Там има най-голям потенциал за финансиране в банката, защото е в духа на целите за климата в Европейския съюз. Знаем, че има 250 милиарда инвестиции годишно, за да се постигнат тези стандарти. Изискването ни е до 2020 година всяка нова сграда, която финансираме, трябва да отговаря на изискванията нула енергийна ефективност, после ще има задължителни нови стандарти за енергийна ефективност. Е, Банката работи заедно с Европейската комисия и при новия стандарт няма да наблюдаваме само оперативната ефективност на сградата, а най-вече жизнения цикъл и въглеродните постижения в тези сграда. Благодаря. So, uh... Председателя, благодаря. Uh... Закъсняваме. Вие отговорихте почти в рамките на 15 минути. Благодаря ви за това, че дойдохте в Европейския парламент пред нашата комисия. Вие е, може би ще получите покана преди отново да дойдете, за да можете във връзка с кум, Кумин и преди да гласуваме ще ви поканим. Още веднъж ви благодаря, господин председател, на вас и на вашия екип. Ще се видим скоро. So I'm going to switch to French. Казвам се, че ще премина на френски за гласуването. Well, not, not all the time. So let's start. Не през цялото време. Нека започнем с първото гласуване. Всички ли са си приготвили картата за гласуване? И така. Първото гласуване е възражение съгласно член 11, параграф 3, делегиран акт относно класифицирането, етикирането и упаковането на вещества, смеси титанов диоксид. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към второто гласуване. Възражение съгласно член 112 внос на храни за домашни любимци от Саудитска Арабия. Начало на гласуването. Край на гласуването. Oh, but... Отхвърля се, отхвърля се, но май не се вижда. Да. 58 против, 12 за, Нека да се появи на екрана. Минус 58 плюс 12, общо 71 гласували, един се е въздържал. Следващото гласуване е за пестицидите. Моля, гласувайте. Sorry. Извинявам се, казва председателя. Окей. Е, Добре. Преди това Япония Фукушима. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 против, 30 за. Един се е въздържал, отхвърля се. Продължаваме с възражението по пестицидите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за 44, 27 против, никой не се е въздържал, приема се. Следва стратегическия подход към фармацевтичните продукти в околната среда. Моля да гласуват. So Първо гласуване по устния въпрос към комисията. Край на гласуването. 70 за, никой не е против, един се е въздържал. Второ гласуване вече на въпроса към съвета. Моля да гласувате. Край на гласуването. 68 за, няма въздържали се и против. Сега гласуваме КОП 15. Компромиса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 67 за, 1 против, 3 въздържали се. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за 66, 4 против, приема се. Компромис В, латиница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За 63, 4 има против, 4 има въздържали се, приема се. Изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. Не, да гласуваме явно. Изменение 35. За, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За 46, 22 против, 3 въздържали се. Приема се. Компромис Б. За против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Следва изменение 50 за, против. Нека да проверим, моля ви. Моля, гласувайте. Край на гласуването за 40, против 26, въздържали се 3, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, нека да проверим. 52, моля гласувайте.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 75-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, нека да го проверим. 76 за 46, против 25, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис J или Йота за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. Да, виждате резултатите вече. 38 за, 19 против, 7 въздържали се, приема се. Така стигаме до изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105, само първа част, защото компромис Д беше прият за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р1 за, против. Нека да проверим. R1. The vote is closed. Край на гласуването. За 42, против 24, 4 въздържали се, приема се. Компромис, извинете, изменение 106, само първа част. За, против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 Въздържали се, приема се. Компромис L1. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 121. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. 137. Устно изменение социалиста, трябва да го прочета. Вместо призовава Европейския съюз и държавите членки да увеличат употребата на а, екологичните данъци, да се замени призовава Европейския съюз и държавите страни да преориентират а, данъчните си системи за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. 42 за, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, нека да проверим. Край на гласуването. 164 се отхвърля с 38 гласа против, 32 за. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е прият, затова само втората част на 171 за, против, Не знаме пе как гласува, нека да проверим. 171. Край на гласуването. Извинявам се. 54 гласа за. Изменение 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У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 Трета част. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Компромис W. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс. За, против, въздържали се, приема се. 199. За, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. Okay, so we vote, just we voted Z at the В началото гласувахме компромис Z. Изменение 206. За, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис двойно А за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. Двеста и само втора част. За, против. Нека да проверим.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 против, въздържали се, приема се. 9 за, против. Нека да проверим. 9. Край на гласуването. 52 за. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за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 Край на гласуването. 41 за. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Искате да проверим 18 ли? Разбира се. Проверяваме 18. Искате 18 да проверим, така ли? 18. Отхвърля се. Връщаме се на 19. Моля ви, 19 за, против. Отхвърля се. 20 за, против. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, въздържали се, отхвърля се, извинявайте, казва председателя, приема се, 23. Искате 22 ли да проверим? Както желаете. Проверяваме 22. Край на гласуването. Съвсем ясно. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да го проверим. ЕНП не е ясно как гласува. 24. Край на гласуването. 25 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуваме резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. So Преминаваме към следващото гласуване. Инициативата на Европейския съюз за упрашителите. Започваме с изменение 58. За. Против. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Проверка. Би трябвало да се приема. Край на гласуването. Приема се. 63 за, против. Положението е същото. Въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно, за, против, въздържали се, приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 отпада. Преминаваме към 87 и 99. Заедно ги гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. В компромисно изменение 6А. За, против, проверка по 6А. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и осем. За. Против. Въздържали се. Приема се. първо за. Против. Проверка. 101. Край на гласуването. 41 гласа против. Отхвърля се. Седмо компромисно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против въздържали се, приема се. Преминаваме към 109. За. Против. Проверка. 109. Край на гласуването. 40 гласа против, отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за за. Никой не вдига ръка в НП. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка, така да бъде 117. Край на гласуването приема се. 118 за. Против въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, против, за, зависи, против, правим проверка, 122. Край на гласуването. Отхвърля се. 123. 123 за. Против въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, нека да проверим. Вероятно се отхвърля. Край на гласуването. 41 гласа против, отхвърля се. 128 и 129 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Искате проверка, така да бъде. Начало на гласуването и край на гласуването. Я вижте. Заслужаваше си да направим проверка. Приемат се. 132. За. Против. Проверка. 132. Край на гласуването. Приема се. 133 за. Против въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, Сто и 135 заедно ми подсказва. Тук започваме отново. За, против, проверка правим. 134. Край на гласуването. Отхвърлят се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137. Не. Вината е моя. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Освен ако не искате проверка. Приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против,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 Искате проверка? Няма проблем. 152 и 153. Край на гласуването. Приемат се. 154 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 155 за. Против. Въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, правим проверка. 166. Край на гласуването. Отхвърля се. 168 за, НП е за. Против. Въздържали се. Приема се. 169 в крайна сметка за против въздържали се приема се 170 за против въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 40 гласа против. 171 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към позоваванията.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 25 за, против, проверка. 25-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, проверка. 27. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, проверка. 34. Край на гласуването. Приема се. 35 за. Против. Проверка още веднъж. 35. Край на гласуването. Приема се. 36 за против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ако настоявате, не настоявате, приема се. 37 за. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. 39, коригира се председателя, 39 за, против, проверка, 39, край на гласуването, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, против, проверка по 53. Край на гласуването. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към окончателното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Виждате колко ясен е резултат. The next one, puis on a encore ça, et puis tu retournes à ça. Il y a le de chef qui va faire. Okay. We move to... И така. Пристъпваме към следващото гласуване по въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контакта на цифрови единен пазар. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за,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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. 57 изменение. За, против, Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 10 за против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67-мо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. Да, трябва ми малко вода да пина. 72 изменение. За. Приема се. 73 За. Против. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то компромисно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 77-мо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, нека проверим. 81 изменение. Край на гласуването. Приема се. 13-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 89-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 90-то за, против. Нека проверим. 90-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17-то за, против, въздържали се, приема се. 18-то компромисно изменение за против въздържали се приема се. 19-то компромисно изменение за против извинете. 104-то 104-то изменение за против въздържали се приема се. 19-то за против въздържали се приема се. 20-то компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. 21 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, 117-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 118-то за, против, въздържали се, приема се. 119 за. Оттеглено е. За. Против. Въздържали се приема. 121 за. Против. Въздържали се приема се. 122 за. Против. Въздържали се приема се. 123 изменение за против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 22 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Следващото измерение за, против, въздържали се. Приема се. Е, сто 92 за, против, въздържали се, приема. 37 за, против, въздържали се, приема се.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 а, 29-то, извинете, е за. Против. Въздържали се, приема се. 30-то за. Против. Въздържали се, приема се. 31-во за. Против. Въздържали се, приема се. 32-ро за. Против. Нека проверим. 32-ро изменение. 32 Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, цялата резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, още два гласа, още два, два гласувания, извинете. Ще ги гласуваме блок. А, първата поправка. Някой иска ли да вземе думата? Заповядайте. <clears throat> Благодаря. Колеги, знам, че гласувахме дълго, но искам да кажа няколко думи във връзка с тези поправки, защото ситуацията е необичайна за пръв път в историята. Както знаете, тези поправки се използват за технически поправки и за несъответствие след приключването на трилог, на тристранна среща. Сега в момента съвета ни предлага изменение по същество на регламентите. Това е нещо необичайно. Нямаме проблеми е, с регламентите по същество. Предложените изменения безспорно е, ще приключат е, правни клаузи. Но проблемът е принципен. Когато приемаме изменения по същество, извършваме процедурно нарушение, защото това става извън установената законодателна процедура, така че ние трябва да сме сигурни, че има парламентарен контрол. Но препоръчваме подкрепа за тези поправки, защото тези нови правила трябва да се прилагат от май 2020 година. Така че много е глупаво. Започнахме работа по тези законодателни актове през 2012 година и е, вече времето изтича. В заключение, господин председател, според нас би било полезно за вас да пишете и до съвета, и до комисията, за да изразите нашето неудовлетворение за начина по който процедурно се извършва това. Председателя много ясно благодаря. И така, пристъпваме към гласуване на първата поправка. Амблок за, против, въздържали се, приема се. Второ гласуване по поправка за, против, въздържали се, също се приема. И така, с това приключваме електронното гласуване. So we start again. И така продължаваме с последната точка от сутрешния дневен ред стратегически подход към е, фармацевтичните продукти в околната среда. От името на НП господин Бусой. А ето го, той е тук. Каква чест за нас! Заповядайте. Uh, I will be brief, uh, dear chair. Благодаря ви. Съвсем накратко. Март тази година комисията прие своето съобщение за стратегическия подход към фармацевтичните продукти в околната среда. Заедно с колегите разработихме два въпроса. Един за съвета, един за комисията. Изготвихме и проект за резолюция. Разбрах, че през януари ще го обсъдим в комисията. Има шест на насоки за конкретни действия, но е необходимо повече от това, което е посочено в е, съобщението. Трябва да се актуализира или допълни правната рамка и много ми се иска да видя конкретен резултат от е, нашите въпроси и резолюцията, така че всички държави членки да се ангажират категорично. Мисля съвсем ясно е на всички, че трябва да работим за намаляване на изхвърлянето на фармацевтични продукти в околната среда, за намаляване на отпадъците, но трябва да работим и превентивно в същата област. лекарствата могат да бъдат изписвани в количества, които са съобразени с индивидуалната терапия. Тук можем да работим с пациенти, аптеки и болници, вместо стандартните опаковки. Според мен има различни посоки за действие, така че да се намали количеството фармацевтични продукти в околната среда. Благодаря ви. Очаквам с е, нетърпение разискванията и най-вече отговорите на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. Социалистите и демократите. Благодаря. Много се радвам, че тук е, сме се договорили между партиите за мерките, за задълженията. За нас в тази връзка голям проблем представлява резистентността срещу антибиотици. Последният доклад на Сметната палата показва, че има стотици, които вече загиват от бактерии, които са резистентни спрямо антибиотици. Това е голям проблем. Съответно, трябва да отчетем изхвърлянето на лекарства в води, в отпадни води. Мисля, че е много добре, че като цяло имаме консенсус между партиите относно този въпрос към комисията. Тук се предлага и резолюция. Това е което мога да кажа. Благодаря. Подкрепяме. Oui, monsieur le président, je vais parler en français. Господин председател, ще говоря на френски. Това е ключов проблем. Ключов проблем, който следва да изнесем на европейско ниво. Напълно съм съгласна, че са необходими превентивни мерки, но все пак някои опасни продукти, като например против рака, в момента се приемат през устата, така че когато те биват елиминирани, не можем да проследим как точно се елиминират. Тоест, парламента трябва да има предвид и лекарствени средства, които могат да доведат до раково заболяване дългосрочно. Председателя, благодаря. Не виждам оратор от идентичност и демокрация. Зелените Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Може би е твърде късно да взимаме решения, защото проблемът беше повдигнат още 2008 година и комисията беше казала, че проблемът е, с фармакологичните продукти в околната среда създава проблем и трябва нещо да се направи. Последствие 2013 година беше направено проучване и се каза, че трябва да се въведат законодателни мерки, че комисията трябва да направи предложение до 2015 година. 2019 година какво ни предлага комисията? лайт стратегия, т.е. насърчаване, трябва да реформираме и така нататък, но все пак искам да ви кажа, че е, ОИСР току-що публикува доклад. Необходими са драконовски мерки и те трябва да бъдат законодателни. Т.е. няма нищо лайт, няма улекотени версии. Чета доклада. 10% от фармацевтичните продукти могат да увредят на околната среда. Най-често хормони и антидепресанти и увеличението на концентрацията на антибиотици може да доведе до мултиплициране на микроорганизми, е, които са устойчиви на антибиотици. Това е заключение от Г20. Трябва да се вземат мерки. Има три много важни неща. Първо, трябва да се има предвид въздействието върху околната среда на фармацевтичните продукти спрямо разрешенията за пускане на пазара. Когато се пуска на пазара даден продукт и се издава разрешение, трябва да се види каква е опасността спрямо околната среда. Това се отнася за е, медикаментите в областта на ветеринарната медицина, но не и за медикаментите за човешкото здраве. Това е препоръка, която трябва да включим. Никакво условно наклонение би трябвало. Трябва. Бихме могли. Твърде лека версия е това. На второ място. В е, всеки медикамент има около 3000 вещества. Около 3000 активни вещества, които отново се изхвърлят в природата. Тоест, е, преди 2006 година не се искаше оценка за опасността за околната среда. Тоест, е, след 2006 година се прави някаква оценка на риска, но преди това не е правена. Тоест, трябва да има оценка за всички лекарствени средства. И накрая, и накрая, ние прикаваме комисията да вземе всички необходими мерки, за да може производството на лекарства да отговаря на еднакви стандарти, е, които се прилагат в Европейския съюз. Защото, какво става сега? Във връзка с активните вещества, те се произвеждат в Китай, в Индия и е на лице двоен стандарт. Ние искаме драконовски мерки за околната среда. Това е нещо хубаво. Обаче, елате да видите какво става в другите страни, които посочих. Трябва да има контрол и да се издават разрешения за внос на активни вещества, само ако преди това е извършен контрол и е издадено разрешение. Това вреди на Китай на Индия, но това вреди и на нас, защото е, това е, попада в храните и после и в околната среда. Комисията. Ще видим каква резолюция ще гласуваме в пленарна зала, но все пак Европейската комисия трябва да възприеме по-твърд ръководен подход. Иначе не можем да се развиваме. И въпросът е от законодателен интерес. Председателя, благодаря. Екаре. E, Благодаря, колеги. Въпросът за изхвърлянето на фармацевтичните продукти в околната среда е много актуален и основателен. Благодаря на колегите, на съдокладчиците и на секретарията. Има две ос, особено важни части е, в предложения проект за резолюция, е, за да е, се приложи една по екосообразна концепция. Трябва ни нова концепция за производството на фармацевтични продукти, както и добри производствени практики. Тук говорим по-скоро за тези фармацевтични продукти, които влизат в пряк контакт с околната среда. В управлението на тези продукти трябва да се прояви по-голяма политическа отговорност и да се упражнява надзор на производството и пазара, най-вече за тези продукти, които са опасни за околната среда. Това обаче не бива да изключва достъпа на пациенти до лекарства, а по-скоро да очертави нови пътища за развитие. От друга страна, трябва да възприемем начин а, на действие, по който рискът а, за околната среда се намалява, без обаче да се ограничава по никакъв начин достъпа на пациентите до така необходимите им лекарства. Трябва по-добра информираност за самия производствен процес, за да може да се установят евентуални слабости в производството, е, включително и на лекарства за употреба в ветеринарната медицина и лекарствата, които могат да влязат в химична реакция и да, и да се стигне до създаването на съединения с траен вреден ефект върху околната среда. Благодаря. Благодаря за Обединената левица. Има ли оратор? Не виждам. Някой друг иска ли да вземе думата преди да чуем комисията? Никой. И така, представителя на комисията, нека да чуем сега. Заповядайте. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. От страна на комисията искам да кажа, че сме изключително удовлетворение, че парламентът толкова живо се интересува от въпроса за лекарства в околната среда. Както знаете, едва в понеделник встъпи в длъжност новия състав на комисията и нейният председател, госпожа фон дер Лайен, вече изрази а, своята ангажираност с а, зеления курс за нулево замърсяване и нулеви емисии. Надявам се, че ще може много активно да работим по темата, защото имаме нов контекст, имаме нов тласък на всички дейности в тази област. Also, uh, very happy that, uh, many... Много от uh, елементите в проекто резолюцията фактически отразяват uh, съдържанието на нашата стратегия за фармацевтичните продукти. Тази стратегия беше прията през март, както знаете. Аз съм от, околна среда, от Генерална дирекция околна среда, но работя в много тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите, защото трябва да обърнем внимание на целия жизнен цикъл на лекарствата. Не можем да работим само по линия на околната среда или само водите. След като тези съединения достигнат до водите по един или друг начин, вече много трудно могат да бъдат извадени от там. Затова основната задача е те да не стигат до водните ресурси. Важна цел на стратегията е принципът, че всички пациенти, които се нуждаят а, от а, специални животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, по никакъв начин не бива а, да а, имат ограничен достъп до тях. Тук а, бяха споменати и, и а, препаратите а, за лечение на онкологични заболявания – но с лекарствата трябва да се работи по един по-устойчив начин. Набелязани са действия в различни посоки. И когато вече се конкретизира програмата, ще можем да ви дадем повече подробности. Следващата седмица в Сарагоса се организира голяма конференция за водите на 12 декември имаме заседание посветено на лекарствата в присъствието и с участието на представители на Световната банка и на ООН ще говорим за това как да се реши проблема с наличието на такива продукти в водите, тъй като ще се излъчва и в интернет, можете да следите, ако не да присъствате лично на тази конференция. И сега да отговоря по-конкретно на някои от поставените въпроси. Първо, за въздействието върху околната среда и оценките, които се правят. Евентуално различен подход към лекарства за хуманната и ветеринарната медицина. Очевидно, за фармацевтичните продукти за хуманната медицина, пациентите винаги трябва да получават възможно най-добрата терапия. Различията в оценката в никакъв случай не означават подценяване на въпроса. По-скоро се обръща внимание на възможностите за намаляване на риска чрез мерки на производителите, които да сведат до минимум опасността от съответния продукт за околната среда. Заслужава да се отбележи в тази връзка, че химикалите и лекарствата не се третират еднакво в нормативната уредба на Европейския съюз. Никога не биде да забравяме това, когато говорим за фармацевтични продукти. Беше посочено, че е, комисията трябва да обмисли дали да внесе законодателни предложения. Не зная дали сте информирани, но е, някои фармацевтични продукти вече са регламентирани в е, водната директива. Имаме и директивата за приоритетните вещества. В е, нея са изброени някои лекарствени средства в така наречения списък за наблюдение. За сега има включени два продукта от тази категория. При следващата актуализация вероятно ще включим някои допълнителни. Но в този процес участват както държавите членки, така и е, вие. Надяваме се, че когато стигнем до актуализация на списък приоритетни вещества, ще можем да взаимодействаме, да използваме набраната инерция и да ускорим работата си. Няколко думи за международното измерение, то е изключително важно. Имаме няколко инициативи. Колегите от Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите са наши основни партньори. Смятаме, че е важно да говорим не само с компетентните държавни органи, но и с производителите, за да можем да окажем определен натиск върху тях. Екологичните обществени поръчки са важен елемент от нашата стратегия и ще го запазим и за напред. Благодаря ви още веднъж за проявения към темата интерес. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения 29 януари. Господин Бусой, може би тогава няма да бъдете тук. А, значи ще бъдете. Добре. Приключваме сутрешното заседание. Продължаваме в 14.40.